So, ladies and gentlemen, welcome to our... Госпожи и господа, добре дошли на съвместното ни заседание е, на нашите две комисии. Комисията по външни работи и Комисията по граждански свободи, правосъдие, и е, вътрешни работи и Комисията по развитие, освен това. Добре дошли на всички, които са успели да дойдат е, до Брюксел. Чуваме, че в Холандия и в Белгия има проблеми с транспорта. Точка първа, ако няма коментари по дневния ред, дневния ред е, се счита за прият. Съобщение на председателя, точка втора, по-настоящем няма такива. Точка трета Одобрение на протоколите от заседанията от 23 януари и 1 февруари. Ако няма коментари до края на днешното заседание, протоколите ще се считат за приятие. И така стигаме вече до точка 4. Добре дошла на госпожа Луис Арбор. Както повечето от вас знаят, тъй като тя често присъства в Европейския парламент, тя е специален представител на генералния секретар на ОНЕ по въпросите на международната миграция относно глобалния пакт за миграцията. Много се радваме, че сте тук. Добре дошла. Като специален представител госпожа Арбор ръководи специалните действия, последващи действия прямо срещата на върха в Нью-Йорк от 2016 година, посветена на миграцията. В частност тя се занимава с глобалния пакт за миграцията. Както вече казах, госпожа Арбър често е в нашия парламент. Вече сме разговаряли с нея на няколко пъти. За последно това се случи на срещата ни с Либе, посветена на глобалния пакт за миграцията. Тя беше през юни 2017 година. Разговаряли сме с нея и в предишния и мандат като служител на ВКБОН. Искам да кажа няколко думи от наше име. Ние смятаме, че е много важно парламентите да играят важна роля в развитието и в прилагането на глобалния пакт за миграцията. Нашите комисии следят глобалния пакт за миграцията от близо. Днешният дебат е част от поредицата от събития, които поведохме в парламента относно глобалния пакт за миграцията. Разговаряхме с много заинтересовани страни, включително представители на ООН и други международни организации, както и с представители на държавите членки на ЕС. И накрая ще има резолюция, която ще бъде обсъдена и приета в пленарна зала. Тя ще е посветена на глобалния пакт. В момента се подготвя тази резолюция и тя ще бъде приета по-късно тази година след дебати с госпожа Могерини. И сега ще дам думата на госпожа Зипел, която е заместник-председател на комисията Либе. Тя е съпредседател на днешното заседание. Благодаря ви. Много се радвам, че ме представяте като заместник председател на комисията Либе. Аз съм само координатор. Е, аз ви повиших, казва господин Макалестър. Може би следващия път вече ще съм заместник председател, казва госпожа Сипел. Благодаря. Радвам се, че госпожа Луис Арбър е тук. Радвам се, че тук има колеги от различни комисии. Надявам се, че дебата днес след това ще е ползотворен. Нашия парламент и в частност комисията Либе от дълго време следи и то отблизо целият процес във връзка с глобалния пакт за миграцията. Ние отчитаме факта, че този пакт е историческа възможност за да се приложат на практика редица принципи във връзка с миграцията в всички нейни измерения. През декември 2016 година ние присъствахме на срещата на върха, посветена на бежанците и мигрантите. Там се прие небезизвестната Нью-Йоркска декларация. Нашата група беше ръководена от госпожа Викстрем. Комисията Либе реши да допринесе за процеса вече се срещнахме с госпожа Луис Арбър. Вие го споменахте. Споменахте тази среща, господин председател. Неодавна се срещнахме и с представители на националните парламенти. Проведохме едно събитие заедно с Комисията по външни работи. Допитахме се до различни заинтересовани страни в процеса. Що се отнася до резолюцията, Девид Макалистер я спомена. Тя ще бъде гласувана през април. Целта ще бъде да очертаем нашата подкрепа за процеса вследствие на Нью-Йоркската декларация. Искаме да има глобален режим на управление на миграцията и координация на международната миграция. Изказвам съжаление относно решението на американската администрация да спре да участва в юридическото прилагане и изготвяне на глобалния пакт за миграцията. Мисля се обаче, че това ще ни даде възможност ние в Европа да поемем а, лидерската роля. Ние в държавите членки трябва да демонстрираме единство и да говорим с един глас, що се отнася до международния режим за управление на миграцията. И накрая бих искала да подчертая, че Европейския парламент би желал да участва в конференцията, която ще се проведе по-късно тази година в Марокко през декември. Вярвам, че е, нашия гост, госпожа Луис Арбър, като генерален секретар по въпросите на международната миграция, ще улесни нашето участие, тъй като Европейския парламент може да даде ценен принос към дебата, като се има предвид, че парламента е законодател по въпросите на миграцията и убежището в Европейския съюз. С тази оговорка, както вече сме се споразумяли, ще дам думата на нашия гост Луис Арбър. Имате думата. Благодаря. Позволете ми да благодаря на председателите на трите парламентарни комисии, които ми дадоха възможност да се обърна днес към вас. Не точно по средата на толкова важния процес за договаряне на глобалния пакт за безопасна, организирана и регулярна миграция. Както знаете, два кръга от шесте кръга преговори са приключени. Предвижда се 6 е, кръга от преговори да бъдат проведени до окончателното приемане на текста през юли. И е, глобалния пакт за миграция е процес е, задвижен от страните членки на ООН. Той се подкрепя и от постоянните представители на Мексико и Швейцария към в Нью Йорк към и те отговарят за първата версия на базата на, коя, на текста, на базата на която се преговаря. Като цяло мога да кажа, че цялата минала година мина в е, много интензивни консултации – с отлична ангажираност от всички участващи. Нека да подчертая колко изключително важно е да сме наясно, че миграцията предста... е... се възприема много различно в различни части от света. И за това сега, когато говорим за глобален пакт, е изключително важно различните страни да идват с достатъчно е, голяма отвореност към този процес. И е, ние научихме от, те, от позициите на е, някои страни, че те в момента, независимо от стереотипите, независимо дали са страни по происход, транзит или крайни страни, повечето от тези страни се явяват и в ролята на на трите вида страни, т.е. и страни по происход и дестинация и транзитни страни. Тоест, човешката мобилност от една страна се осъществява вътре в страните, а от гледна точка на международната миграция на регионално, подрегионално, континентално и международно ниво също се осъществява миграция е много опасно да в подобни преговори да обявим някакъв вид консенсус твърде рано, но мисля, че има няколко области, в които има много голяма близост на мненията, да не кажа единодушие. Като цяло това са общи теми, но после ще коментирам и някои проблеми, по които все още не има сериозни разногласия. За сега е ясно, че страните членки са на мнение, че е, пакта трябва да бъде ориентиран към хората. Това не е споразумение за търговия или за парични потоци, а споразумение за хората и за човешките им права. Те трябва да бъдат изведени в центъра. И всяка страна членка във всеки момент е подчертала колко е важен суверенитета на отделните страни. И в този контекст отговорността и прерогативите на страните членки при контрол на техните граници, при вземането на решение кой влиза, кой остава и кой остава в страната и кой напуска страната. Разбира се, в рамките на вътрешното законодателство и установени международни е, законови принципи, примерно принципа за невръщане. Нееднократно бе подчертавано, че този глобален пакт няма да бъде законово задължителен, т.е. ние не преговаряме за договор. Затова има и достатъчно гъвкавост между страните членки да изградят един е, договор за сътрудничество, без да имат притесненията, че поемат твърде големи ангажименти. Отново и отново бе подчертано, макар че това съществуваше в текста от самото начало, бе подчертано колко критично е важна, е, важна е връзката между е, миграция и развитие. Тоест, необходимостта да се създаде една рамка, в която ООН е да разработва програмата си за развитие миграцията за първ път така експлицитно се е, очертава, се признава като цел на устойчивото развитие и по цел номер 10, там където се говори за необходимостта да се намали е, нивото на разлики между отделните страни, там се извежда и проблема с миграцията като инициатива за развитие. И накрая, Самото име го показва. Става дума за глобален пакт за безопасна, регулярна и организирана мигра... миграция. Целта е не да се ограничава миграцията, а да се създадат възможности тя да се случва в една сигурна и организирана среда, естествено с съпътстващите усилия да се намали незак... нерегулираната незаконна миграция, която носи опасности и за мигрантите, и за страните по дестинация. Работиме по много теми, работихме още в фазата на консултациите и сега по време на преговорите. И сега, когато започваме вашия дебат, нека да ви припомня няколко теми. Първо, обхвата, размера на миграцията в момента 258 милиона са мигрантите, от които 25 милиона бежанци. Тези мигранти се дефинират като живеещи повече от година в страна различна от страната, в която са се родили или от чиято националност са това не обхваща всички предвижда се и се хора. Е, не става дума за, само за потоците миграция, а по-скоро е, наличните е, вече установили са някъде мигранти. Не може ежедневно да се извършва преброяване на придвижващите се в момента. Явлението се съсредоточава повече на юг, макар че като цяло е глобално. Някои Обикновено се счита, че движението е от юг към север, но има също и движение юг-юг. Страните, е, по които се явяват като преходни страни, също участват в е, тези е, процеси на преговори, но така тези тип категоризации са много широки. Друго, което не бива да забравяме е, че реалността всъщност е доста по-добра от възприятията – но а, изискванията на обществото към политиците по-често се базират на възприятията, а не на реалността. Затова е много важно да предоставим информация за миграцията, базирана на фактите, включително економическите и измерения. Миграцията като цяло е положително явление, особено по отношение на економическите измерения. От тези милиони мигранти, 48% са жени. Те до голяма степен се организират сами и са заети в по-голям процент жените мигранти, отколкото жените, които са си останали в родните страни. Те също изпращат огромни суми в родните си страни като помощи. 85% от техните доходи в приемащите страни примерно около 50% от тях се, изпо, се изпращат обратно и те са около три пъти повече от официалната помощ за развитие. Тоест бедни хора оказват помощ на други бедни хора и това са пари, които не минават през официалните канали, а са, така да се каже, директни инвестиции в необходимостите за образование, прехрана, а и даване на възможност за работа на близките, особено жените. Един от проблемите, на които искам да се спра е, т.е. те са няколко важни въпроса, които искам да коментирам, но един от тях е именно въпроса дали миграцията е за регулярна или нерегулярна. Е, тази терминология се наложи сега за сметка на термина незаконна миграция, защото тя твърде често се свързва е, с престъпността и всъщност не отразява реалността. Та, въпроса за регулярната или нерегулярна миграция ще коментирам също така. А, е, смятам, че всички тези проблеми трябва да се разглеждат в контекста на един спектър – и типа миграция или подхода към миграцията, било то регулярна или нерегулярна, може да се раздели на няколко подхода. трябва да се прави разлика между нерегулярна миграция и нерегулярни миграти, мигранти. Миграцията е свързана с потоци хора, които се предвижват. И в такъв смисъл почти винаги става дума за нерегулярно влизане в страната, т.е. контрабанда, трафик с хора и всички тези понятия, които са свързани с незаконно предвижване или на хора, т.е. нерегулярна миграция. Когато говорим за нерегулярни мигранти, това са а, хората, които вече са се установили в дадена страна дестинация, но нямат документи или по някакъв начин са с неустановен статут. И когато обмисляме какви политики трябва да се разработват за ограничаване на нерегулярната миграция, е изключително наивно, според мен, да считаме, че тя може да бъде изкоренена като цяло. Но Определено има някои аспекти, които допринасят за негативното отношение на хората към мигрантите и също за на усилията на страните да подсилят границите си. В последния тур от преговорите в Нью Йорк, когато под... искахме да се занимаваме изцяло с темата нерегулирани мигранти, т.е. как страните да се отнасят към хората, които се намират на тяхна територия с неустановен статут. Тук, естествено, излиза много трудния въпрос – как е, да се е, процедира с е, това, което на хората се полага като така в рамките на човешките права. Тезата е, че човешките права са се отнасят до всички, всички могат да се възползват от това и независимо от статута им в обществото, когато те трябва да се възползват от такива права, вече започват да възникват въпроси. И в хода на преговорите целта беше първо да се изчистят терминологията права, услуги, основни права, основни услуги, права, е, достъп до, е, до услуги. Всички тези, е, тази терминология за момента внася повече объркване, отколкото изясняване. Въпросът е така да има един общ знаменател, под който да, се, да застанат всички страни членки. Дори туристите като, са в някакъв вид мигранти, както и мигрантите имат право да, и туристите да се възползват от определени човешки права. Това се отнася до всеки, който е на територията на дадена страна. Следователно трябва да се запитаме по какъв начин държавите изпълняват своите задължения в областта на човешките права. Защо се прави разликата между граждани, чужденци, мигранти и незаконни мигранти? Струва ми се, че това е много притеснителен въпрос. Също така, когато правим връзка между международната миграция и международния мигрант, не бива да стигаме до абсолютно погрешния извод, че великодушното отношение към незаконните мигранти неизбежно ще доведе до повече незаконна миграция. Всеки, който е запознат с социологичните и политически изследвания, всички изследвания върху миграцията, разбира, че мотива за преместване обикновено е много личен. Така че очакваното третиране в страната дестинация със сигурност не е на първо място, ако изобщо е някакъв мотив. Хората се местят заради обстоятелства в собствената си страна, езиков, културен афинитет, семейни групови връзки и това е много по-важно. Искам да кажа и няколко думи по обхвата. Струва ми се, че е абсолютно необходимо да не вземаме крайни позиции, защото става дума по-скоро за спектър на различните решения. Например, незаконността може да има различни измерения. Някой, който наистина влиза в страната абсолютно незаконно, чрез фалшив паспорт, като крие собствената си идентичност, хващат го още при влизането, и е ясно, че е, в този случай подходящата мярка е незабавно връщане. Но другата крайност може да е човек, чиято туристическа виза е изтекла предния ден, без още да са напуснали страната. Така че има най-различни е, видове незаконност. В САЩ има доста голям брой хора, може би 11-12 милиона, които са незаконни мигранти. Същевременно тези хора обикновено се оказва, че десетилетия наред са изпълнявали стрикно всички законодателни норми. Децата им са ходили на училище, те са вземали участие в живота на общността. Следователно би трябвало и отговора винаги да зависи от измерението. Не може да имаме само две мярки или експулсиране или даване на гражданство. Могат да се предложат и мерки като предоставяне на основен достъп до здравни грижи за децата, например. Федералното управителство понякога обаче премахва тези бариери, дава времени разрешителни за работа и един ден и гражданство при изпълнение на необходимите условия за това. Според мен най-лошото, което можем да направим, при разработването на тези политики е да мислим за двете крайности и нищо друго. И съответно двете мерки експулсиране или гражданство. Би трябвало да тръгнем по един далеч по-отговорен път, който отразява обстоятелствата на всеки отделен човек, на всяка държава, защото държавите също имат своята история. Едните са източник на емигранти, другите приемат емигранти. Това всъщност е само началото. През следващите десетилетия размерът на населението ще се увеличи чувствително. Затова казвам – сега сме само в началото и ние трябва да откликнем интелигентно на едно толкова сложно явление, което в по-голямата си част е от полза на всички нас. Ще спра до тук и с удоволствие ще отговоря на въпросите ви, разбира се. You, uh, Abba, your... Благодаря много за толкова интересното изложение, госпожо Арбър. Мисля, че разполагаме с около 45 минути за въпроси и отговори. Моля да посочите дали желаете да вземете думата. Петима колеги вече са изявили желание. Ние бихме искали да чуем колкото се може повече отговори, за това моля ви да се ограничите до две минути. Господин Халдини, НП. Много благодаря, господин председател. Две минути е твърде кратко време. Аз съм от Унгария и съм член на Комисията по развитие, комисия, която се опитва да работи колкото се може по-близо до хората, на място. Например, Има 25 студенти от Нигерия и Сирия, които получиха стипендии в моята страна. Това е много важно. Те трябва да бъдат образовани. Конкретно три въпроса. Първо, запознати ли сте с документа от, 12 точки, раздаден в Нью Йорк от моята страна миналата седмица? На второ място – И е, ясно е, че се оформят различни блокове между европейските страни, но искам да ви попитам, смятате ли, че правото да мигрираш е основно право? Това за мен е много важен въпрос. Вторият въпрос. Какво мислите за правото да останеш и правото да се отклониш? Аз много внимателно прочетох тези 25 страници, но ми се струва, че ние стигаме до едно непряко предизвикателство тук. Ако не насърчаваме достатъчно правото да останеш и ако не помагаме, то ние непряко насърчаваме миграцията, дори принуждаваме хората да мигрират но всичко това е много лесно. Мога да ви дам и пример, ако позволите, господин председател. Бях в Анкава преди две години, не за първи и не за последен път. Още тогава беше много ясно какво се прави с квотата за бежанци. Тази квота всъщност беше една зелена карта. Така че значението на квотата се тълкува различно тук и там. Затова ще ви кажа, че ако не се внимава, може да се стигне до погрешно тълкуване на подхода като един вид покана. Това е всичко, което исках да кажа. Благодаря. Аз бях толерантен към вас, защото бяхте единствения оратор от НФ. Благодаря за великодушието. Сега госпожа Гомеш от социалистите и демократите. Um, Благодаря ви, госпожо Арбър, за това, че сте тук. Хубаво е, че и вие, и главният секретар на ООН призоваха съвсем открито държавите да изпълнят своите законови задължения към мигрантите, задължения, за които те често забравят. Тъй като се тръгна по този път, но той е много противоречив. Искам да ви попитам, вие не виждате ли противоречие между регулирането на миграцията, човешките права и процеса от валета, който всъщност налива пари в едно потисническо правителство, така че то да може да бъде още по-голям потисник. Сега говорим за човек, който е хвърлен в затвора, защото обясняваше точно това в собствената си страна Судан. След това какво правите с Турция? В Турция има толкова много случаи, които всъщност са в нарушение на нашите задължения. И тъй наречената е, синя карта на Европейския съюз, тя не дава всъщност никаква сигурност. Както каза господин Гутереш, трафикантите са тези, които в момента управляват мигрантския поток, защото просто няма безопасни пътища. Искам да ви питам, какво мислите вие за европейските правителства, които не искат да приемат мигранти, но продават паспорти чрез програми за златни визи в пълно нарушение на техните държавни задължения. Същевременно искат да защитят гражданите от организираната престъпност, която върви с този трафик. Не искат бедни мигранти, но нямат нищо против богатите, които организират престъпността. Благодаря, Сесилия Викстрам има думата. Благодаря ви. Първо искам да ви кажа добре дошла, госпожо Арбър, в Европейския парламент, отново на среща с комисия Либе. Искам да поздравя и вас и ООН за работата ви в областта на миграционната политика. Миграцията, както и вие казахте, е световно явление и на нас ни трябват решения на световно ниво за да можем да се справим с предизвикателствата на миграцията и обежището. За мен лично беше чест да участвам на срещата на върха, където се подписа декларацията от Нью Йорк. Това беше важен момент и за Европейския съюз. Всички ние трябва да надградим на този успех – Разбира се, Европейския съюз трябва да бъде единен, изплотен, да се чуе неговия глас. За съжаление, чувам пак, че една държава членка, Унгария, която току-що беше спомената, отново причинява трудности в разискванията. Питам се дали Европейския съюз може да бъде обединен в този процес тъй като неговата подкрепа е толкова важна за целия свят. Разбира се, ние в Европейския съюз трябва да поемем своя товар от отговорността. Ние сме важна част от света и в момента работим по реформата на общоевропейската система за убежището. Много усилено аз съм докладчик по Дъблинския регламент – Горда съм и също така се радвам, че в нашия парламент, благодарение на чудесното съдействие на колеги от пет групи, стигнахме до мнозинство от две трети за една много амбициозна реформа. Обедена съм, че заедно можем да се справим с предизвикателствата, госпожо Арбър. Уверявам ви, че винаги може да разчитате на тази комисия и Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря на Сесилия Викстрем от името на Зелените, госпожа Лох Билер. Благодаря. Благодаря и на госпожа Арбър за отличното представене. Много е важно да разполагаме с добри факти, за да изработваме добри политики, нещо, което ние политиците понякога забравяме. Вие казахте, че глобалният пакт за миграцията е само началото на процеса. Какво е мястото на Женевската конвенция в този процес? Понякога в моята страна Германия се казва, че може би тя е вече устаряла. На второ място Вие говорихте за подхода основан на правата на човека, специалистите по тази тема. Какво е мястото на правата на човека в този процес? Подобно на Ана Гомеш, аз също се интересувам от вашето мнение за споразумението между Европейския съюз и Турция с оглед на елемента права на човека. И накрая един въпрос от практическо естество. Казахте, че сте на етап консултации. Предполагам, че парламентите и НПО също могат да дадат информация. На срещата в Маракеш предвижда ли се форум за НПО, освен официалните срещи? Благодаря. Благодаря на Барбара Лохбилер и приключваме първия кръг с господин Епитидеус. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Бих искал наистина да кажа добре дошла на госпожа Арбур. Имам и е, някои въпроси, свързани с подробности във вашето изложение за да може тези мигранти да бъдат приети в държавите членки, не трябва ли да има някакъв лимит? И когато се прехвърли този лимит, както в страна като Гърция, трябва ли страната да продължи да приема мигранти? Не бива ли да ги прати в друга страна, тъй като е необходимо все пак да се отчете факта, че има и културни различия, религиозни различия в сравнение с местното население. И един трети въпрос. Възможно ли една страна да откаже да приеме мигранти, ако е на мнение, че те биха застрашили сигурността и безопасността, че представляват опасност от престъпност – и накрая какво мислите за тактиката на Турция, която се готви да прати хиляди мигранти в Европа чрез Гърция? Е, Благодаря. Госпожо Арбър, искате ли да отговорите сега на първия кръг от въпроси или пък първо да чуем другите въпроси и след това отговорите наведнъж? Нека да отговоря сега, казва госпожа Арбър. Имам още много колеги, които искат да зададат въпроси, казва председателя. Да, съвсем накратко. Първия въпрос. Запозната съм с тези 12 точки, представени от правителството на Унгария. Външният министр на страната ги представи в рамките на втория кръг от преговорите в Нью Йорк. Притеснявам се, че 12-те точки като че ли са оформени така, че да представляват позицията на ООН, но няма позиция на ООН като цяло по въпрос на миграцията. Има 22 агенции в ООН, в допълнение към Международната организация по миграция, които се занимават с миграцията и в течение на много години те са развили всякакви насоки, стандарти, процедури и така нататък. Генералният секретар публикува своя доклад в началото на януари. Този доклад отразява неговата визия относно бъдещето на управлението на човешката мобилност. Глобал, глобалният по-скоро пакт пък е приноса на държавите членки. Той ще е такъв, какъвто го оформят държавите членки. По-настоящем няма промотиране от страна на ООН на миграцията. Глобалният пакт в момента се договаря. Генералният секретар в своя доклад дава своите лични позиции. Държавите членки ще решат какво да правят от тук нататък. Вероятно осъзнавате, че не мога да изказвам мнение от юридически характер. Била съм съдя във Върховния съд на Канада и знам, че когато се изказва правна позиция, трябва да си е много предпазлив. Искам да кажа, че по силата на международното право всяко лице има правото да остане или пък да напусне своята страна. Това е ключов аспект от така наречената човешка мобилност. Какво означава на практика да имаш право да напуснеш една страна, без да имаш право да отидеш на друго място? Много можем да спекулираме тук, да изказваме хипотези, не искам да изразявам юридическо становище. В доклада на генералния секретар се прави ясен призив за отварянето на законни пътища за миграцията. Тъй като според генерален секретар това е интелигентен начин да се ограничи миграцията. В а, вашия въпрос вие смесвате беженци и мигранти. Важно да се подчертае, че в една среда, в която има много малко законни пътища, повечето хора, които чукат на нашата врата, ще подадат му оба за убежище, защото това е единствения начин да се получи юридическо право да се влезе в съответната страна. И ето защо през последните години станахме свидетели точно на нещо подобно. Голям брой хора, смесен поток от беженци, мигранти дойдоха да чукат на врата местата на различни държави. Защо? Защото нямаше други възможности да се а, търсят а, законни начини за влизане в съответните страни. Много от а, тези молби, които бяха подадени за обежище, бяха отхвърлени, защото знаете, че конвенцията от 51 е създадена за съвсем други условия. Тя е създадена за хора, които бягат от преследване, а сега става дума вече за бягане от е, държави, в които има войни. Не винаги хората са преследвани, когато има война. И е, много от е, подадените му уби не са отговаряли на критерия за преследване и ето защо има и голяма степен на връщане, на репатриране. Някои страни са предоставили временни разрешения за работа. И това е известен законен начин, законен път за влизане в страната. По този начин хората могат да работят в официалната економика, вместо да работят в сивата економика, защото така или иначе хората работят, знаете, че подобен вид труд се нарича труд на черно или труд в сивата економика. Това не е решение, което се налага на когото и да било. Процесът в рамките на ООН, независимо дали по силата на доклада на генералния секретар или по силата на глобалния пакт, не налага модел за действие на когото и да било това ще бъде документ, който ще бъде необвързващ от юридическа гледна точка. Той ще задава различни варианти и се надявам, че наистина ще има много възможности да се подкрепи законната и регулярна миграция, вместо да се ограничава опасната и нерегулярна миграция. Някой пита дали не е време да се предоговори Женевската конвенция. Дали говорите за конвенцията за бежанците или за а, различните нормативни актове, свързани с а, последствията от войни, а, искам да кажа, че би трябвало да се създаде нова категория а, мигрант, а, наред с категорията беженец. Тази идея а, има а, голямо приемане. Особено в далечна Азия, в Тихи океан, където много острови може просто да изчезнат. Знаете, че там често хората стават свидетели на цунами, на наводнения и на какво ли още не. И съседните държави на засегнатите често помагат, осигуряват хуманитарна помощ. Ето защо трябва да се приемат е, официални разпоредби, да има официални ангажименти за това, че ще се помага на хора, които са разселени независимо по каква причина. Тук има естествено и много други въпроси. Какво ще се прави с опустиняването, например, е, измененията в климата, които не са толкова видими, не са толкова бързи. Е, всички тези въпроси няма да са чак толкова лесни за решаване в контекста на настоящото начинание. Ето защо аз казвам, че е, би трябвало това да е началото на един процес, точно както срещата на върха през 1992 година отвори очите ни относно околната среда. Да се надяваме, че след 20-30 години а, е, ние ще имаме същия успех в областта на миграцията и допълнителни срещи от типа на тази в Париж, която беше посветена на климата, само че естествено в областта на околната среда. Всички кръгове на преговори в Нью Йорк са такива, че там участват различни заинтересовани страни. И няма никакво съмнение, че и в конференцията в Марокко ще се направи същото. Там ще се формира глобалния пакт, след като приключат преговорите през юли. Искам да подчертая още веднъж, че този глобален пакт по никакъв начин не налага конкретна миграционна политика, не налага приемане на квоти, на бройки и така нататък. Той се обръща към целия свят. В страните от Персийския залив, например, 80% от населението е от чужди работници. В страни като Филипините и Бангладеш, пък, например, има огромни а, е, популации на мигранти и те очакват е, асистирано връщане в своите страни, независимо дали ще стане след 5, 10, 20 или 30 години. Има много различни възможности да се процедира. Задълженията а, е, по силата на конвенцията за беженците няма как да бъдат предоговорени по настоящем. Глобалния компакт за бежанците може да потвърди само ангажимента за защита спрямо тези 25 милиона души, които сега отговарят на условията за това да бъдат определени като хора, които имат нужда от международна закрила или беженци. Благодаря. Следващия кръг от въпроси. Една минута. Моля ви да бъдете максимално кратки. Госпожа Ярока от НП. Благодаря за отговорите и за това, което ни представихте в началото. Искам да кажа, че е, съм работила като антрополог е, по въпросите на миграцията. Работил дълго време, занимавах се с е, Мигрантите в Германия, турците най-вече, много съм работила по интеграционния модел на турците в Германия. Знаете, че през последните години в Германия дойдоха сирийци и не само. Много от това, което се случи с всички тези хора, може да ни научи много относно действителната интеграция в Европа. Нека да ви попитам какво вие самата сте установили. Защото аз съм обиколила лагери в много-много държави. Около 10. И аз съм разговаряла с а, мигрантите, с техните деца, хора, които понякога ходят на училище. А, има много въпроси, които са общи за всички, не само за третото поколение мигранти като мен, хора, които сега са на около 40 години. Аз мисля, че би трябвало да се съсредоточим най-вече върху онези, които сега са в Европа, които очакват решение във връзка с а, своите молби. А, хора, които а, ги връщат в Естония, например, те се оплакват че децата им са подложени на много лошо отношение в съответните страни, не говоря само за Естония, в различни балтийски държави. Какви са най-добрите отговори от педагогическа гледна точка, от социологическа гледна точка в, в Унгария? Аз като социолог съм посещавала лагери на мигранти. Искам да кажа, че през последните 25 години има страшно много мигранти, които дойдоха в Унгария и много можем да научим от тяхната интеграция. Как гледате на бъдещето на, на всички е, тези хора? Мисля, че след като дадете отговор, след като получим отговор на всички тези въпроси, можем да говорим за бъдещето, за по-далечното бъдеще. Госпожа Киенги. E, благодаря, благодаря ви, че сте тук. Вие говорихте за нещо много важно, а именно, че в документа трябва да се обръща внимание на хората, в частност. Мисля, че чуваме непрекъснато за многото измерения, свързани с тази тема и е, за отговорността на страните членки. Тук коментираха и колегите. Страните членки трябва да споделят отговорността, трябва да споделят бремето, трябва да управляват процеса посредством е, солидарността. Изпълнението на целите за устойчиво развитие е също важен момент. Друг коментар, който искам да направя е, че е много важно, че тази рамка за сътрудничество не е задължителна, не е законово обвързваща. И Особено важно е да се отчитат темите за човешки права, човешкото достоинство на мигрантите. Е, принципа за невръщане трябва да бъде застъпен във всички моменти. И Особено важно е това, което каза госпожа Арбер, да обръщаме внимание на реалността, на това, което се случва реално Хората в Испания, примерно, изведнъж започнаха да обявяват мигрантите за кръци без никакво обосно... Е, основание. От зелените, госпожа Ламберт. Благодаря. Благодаря за уведните ви думи и за това, което казахте за бежанците, е, извадени от родните си места заради климатични промени. Искам да очертая и един друг е, въпрос. Е, как бихме могли да направим целият процес по-позитивен? Какво според вас е, следва да се сложи като акцент в работната програма на Международната организация за труда, за ангажиментите на работодателите, за тяхната конвенция за работещите в, вътре в страната. Тук перефразирам, но все пак трябва да е ясно, че не всички идват в Европа. Миграцията от юга към юга също е много сериозен феномен. И също двустранните споразумения, примерно Шри-Ланка има споразумения да спира жени е, да отиват е, да работят като домашни прислужници в Саудитска Арабия, е, освен ако няма съответните договорки и така нататък. Също работещите в Катар, които работят по стадионите за Световната купа и ужасните условия, в които работят. Какво се прави за това миграцията да е един едно положително преживяване за тези, които живеят в други страни. И то не само това, което правим в е, Европейския съюз и е, какво точно е, се формулира като незаконна миграция. Благодаря. Сега остава един дълъг списък от колеги от социалистите и демократите. Петима очевидно най-ангажираната група днес след обед. Една минута на всеки, за да може всеки да се изкаже и да чуеме отговорите. Господин Коста. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Арвар. Искам да ви благодаря за обективността и много уместните коментари заявлението. Искам обаче да коментирам това, което се случва в Либия. Ние се намираме в особено положение е, в това отношение. О, не излезе с доклад. Там се правят и е, някои е, обвинения срещу службите на сигурност в Ливия. Говори с трафик на хора. задържане, измъчвания и то извършени от специални звена от е, либийското правителство. коментира се, че ние не си даваме сметка, че тези хора са обект на побоища, изнасилвани на деца, са задържани с нож опрям до гърлото им или бащите са се искат от тях информации, като се опира нож до гърлото на децата сексуален турмоз. Какво имаме ние като информация, която да предоставим на парламента в това отношение? Господин Фройнт, благодаря. Нека да кажа от самото начало, че е, много е, се радвам да видя пет жени тук е, на катедрата което не е толкова често случващо се. А после към господин председателят. Не е проблем на социалистите и демократите, че е, петима от нас искат да се изкажат. Очевидно, проблема е сред нп Явно не се интересуват от темата. И въпросът ми е, свързана с вашето изложение, госпожо Арбър, което оценявам много високо. Вие казвате, че така по презумпция се смята, че едно щедро, добро отношение към мигрантите ще доведе до допълнителен поток от незаконна миграция. Дори страни, които не са приемали нито един мигрант, казват ние един да приемем, веднага ще дойдат и другите. Затова може ли е, малко да ни дадете факти, които да подкрепят е, вашето твърдение? Вие само така го изказахте с няколко думи. Може ли малко повече? Таня Файон. Благодаря. Благодаря от мен за коментарите и изказването ви и присъствието ви днес. Няколко въпроса имам, които до сега не бяха формулирани. Интересно ми е как оценявате оттеглянето на администрацията на Трамп от преговорите за глобалния пакт. Ще има ли някакви последици? И още една тема, която за мен е много важна, а, именно а, мигрантите, свързани с, а, по причина на климатичните промени. Ние се опитваме да включиме и тази категория мигранти в документите, но до сега не успяваме. Вие успявате ли, доколко се занимавате и с този много важен за бъдещата проблем? Благодаря, Лиц. Благодаря. Линда Макаван а, говори е, в Нью Йорк за мигрантите, и целите за развитие на хилядолетието. Когато говорим за бежанците поради климатични промени, как фигурира тази тема в глобалния компакт? Вие употребихте и думата бежанци. Трудно е да се излезе с конкретна дефиниция, затова е много трудно да се включи тази категория бежанци поради климатични промени в глобалния комплект. Ели Шлайн. Благодаря. Много е важно нашите три парламентарни комисии да направят тази дискусия и да работят малко по-координирано. Аз лично се интересувам и се безпокоя как се развива така основната тематика по е, по миграцията. Свързана е и с е, помощта за развитие. Това нарушава и нашите взаимоотношения с африканските страни е, защото не работиме само за преодоляване на бедността. Аз присъствах на срещата на върха с няколко колеги. Амбициите бяха много високо формулирани. Надявам се, че вие ще помогнете да се смали огромната разлика между е, лицемерието и амбициите и е, дейността на практика. Никак е, не е само европейски проблем предизвикателството за споделяне на отговорностите. Това е проблем на световно ниво. Тук се опитваме да направим нещо с регламента Дъблин. Възможно ли е да се направят също така, да има мерки и да не се криминализира дейността на неправителствени организации, които, се работи, които работят в подкрепа на мигрантите? Изключително важно е нещо такова да бъде формулирано в глобалния компакт, да не се криминализират тези, които помагат. А също, ако може да коментирате и глобалното партньорство за умение. Благодаря. Не виждам други заявки за, отча... за изказвания, затова давам ви отново думата, госпожо Арбър. Благодаря. Ако ми позволите, ще е, отговоря малко по- сбито. Някои от въпросите са твърде конкретни и аз не считам, че мога да представя моето мнение. Говорихте за интегрирането на мигрантите в е, приемащите общества. Това е едно измерение на проблема, което се отчита в доклада на генералния секретар, а именно когато става дума за помощ е, към процес, миграционния процес, е, е трудно да се отчитат и на нуждите на приемащите общности. Миграцията като явление е световно, но всъщност като последици тя се отразява на много регионално, местно ниво законовите мигранти, които обикновено законите идват в общности се заселват в най-бедните части на тези страни. Ако искаме да има хармония, да преодоляваме вътрешната съпротива в, на общностите срещу ново пристигналите, е необходимо да се отчитат именно и нуждите на тези приемащи общности. Много политики могат да се използват, които да подпомогнат едни по-благосклонни е, отношения. Мигрантите са лишени от средства и чувството е, че те лишават от средства общностите, в които отиват. Политиките за приобщаване са от ключово значение и за бежанците, и за економическите мигранти, били те с регулиран статут или не. А, също по отношение на работните стандарти, веднага щом говорим за миграция, като че ли не, моментално започваме да а, дискутираме патологиите. А, огромната част от 250 милиона мигранти в света са минали по съвсем регулярни законови канали. Те са законни мигранти, но като цяло те се сблъскват с всякакви пречки. Въпроса с работните стандарти, ксенофобия, често подклаждана от отношенията към незаконните мигранти, които, се, чи, които отношения се прехвърлят и върху законно пребиваващите стандартите на МОД за достойна работа, за така проблема с единия работодател също, договор за, с един, един единствен работодател, който после има огромен власт върху съответния мигрант. Така че въпросът е да се преодолее този модел. За сега той от нашата страни е единствен, но не е универсален. Домашните помощници, независимо дали са пребиваващи регулярно или не, се разглежда от МОД от много години и вероятно това трябва да се отрази в е, глобалния пакт. Това е една категория, която много лесно става обект на злоупотреби. После е, ограниченията за правата на жените да мигрират, за да намират работа, това е много труден въпрос. От една страна, всеки гражданин теоретично има право да остане, влезе или напусне дадена страна, така че да се създават пречки пред е, жени, които искат да мигрират и да работят другаде, е своего рода нарушаване на техните права. Но като се има предвид колко уязвими са тези, особено млади жени, които работят в е, сферата на здравеопазването или домашни, като домашни прислужници, е, се налага да има известни ограничения, което и правят някои страни. Не мога да а, коментирам а, в момента режимите между Европейския съюз и ООН. Нямам така данни за това. Единственото, което мога да кажа е, че независимо, че сериозно внимание се обръща на това какво се случва в Либия, а, и има и много други страни в света, където има много насилие, примерно а, Южна Америка и младите хора там твърдят, че е, невъзможността на, на страните да осигурят каквато и да е закрила е равна на преследване. И искахте да кажа малко повече за това, че едно достойно посрещане на мигрантите не е стимул да идват и други. Изказах това твърдение на базата на моята работа в предходната ми позиция, на... занимаваща с наказателно право. Много често се счита, че санкцията е, има възпираща функция и хипотезата е, че е, тя ще предотврати подобно поведение. Но е, хвърлянето, задържането в затвора не е, спира извършването на последващи престъпления. Въпросът е какво точно прави това лице след това. Нали, тази логика води до сер... поставянето под въпрос на смъртното наказание. Така че идеята, че определени мерки могат да се е, е, да служат като възпиращи или съответно стимулиращи определено поведение е много трудна за доказване, защото там действат и много различни фактори. Всичко, което ние, това, което знаем за решението на хората да напуснат дома си и страната си, тези решения се диктуват от много фактори. В огромна част от случаите тези фактори са вътрешни и лични. привлекателността на определена среда е свързана с, фамилните, с семейните връзки, езика, възможностите. Идеята, че определен достъп до социални услуги има своята роля, за мен си остава само недоказана хипотеза. за климата. Казах и по-рано, че няма никакво съмнение Факторите, свързани с климата, стават все по-важни и това също тласка мигрантите. Ще го усещаме все повече през бъдните десетилетия. Дали ще стигнем до някакъв различен договор или споразумение, дали ще има конвенция между държавите членки, която да дава правна защита на мигрантите, принудени от климата, това не знам. За сега важното е да можем да помагаме на мигрантите в уязвимо положение. В тази група, разбира се, се включват и жертви на климата и много други групи. Благодаря. Благодаря за отговора на всички ваши въпроси. Линда Макаван ще приключи нашата среща. Благодаря наистина. Исках да благодаря на Луис Бърн. Спомням си нашата среща миналия юли в Нью Йорк. Вие спазихте своето обещание да водите диалог с Европейския парламент. Това е наистина важен процес. Вярно е, че държавите имат своите права, но те имат и своите отговорности. Ние също като политици имаме такива отговорности. Знаем, че често въпросът за миграцията се използва в предизборни кампании. Това също е проблем. Благодаря на колегите от Комисията по развитие. Нека им кажа, че сега продължаваме работа в зала 3Е2. Там ще разговаряме с представител на СЗО. Благодаря на Дейвид за покана.